Good morning, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Тъй като заседанието тази сутрин ще е доста натоварено, ако обичате да започваме. Моля, заемете местата си. Благодаря ви за проявеното разбиране. Okay. I'll begin with our today's meeting of Regi Committee. Обявявам заседанието на нашата комисия по регионална политика за открито. Първа точка, приемане на дневния ред. Имате ли забележки по него? Няма. Благодаря. В такъв случай считам дневния ред за прият. Втора точка, одобряване на протокола от заседания – Проектопротокола протокола на заседанието от 3 декември е наличен онлайн. Предлагам, както обикновено, ако не бъдат повдигнати възражения в хода на сегашното заседание, протоколът да се счита за одобрен. Нямам съобщение на председателя за днеска. Трябва да се стротичим работата си върху ключовете ни задачи четвърта точка от програмата за дневния за днес. Доклад, който трябва да бъде изготвен от Комисията по регионално развитие за продължаването на програмите за териториално сътрудничество МИР-4, Ирландия, Великобритания и Великобритания, Ирландия в контекста на отеглянето на Великобритания от Европейския съюз. Договорът за оттегляне на Великобритания предвижда продължаване на европейските програми за трансгранична кохезия между Ирландия и Северна Ирландия. Само, че все още не е ясно дали Великобритания ще ратифицира договора за оттеглянето. Оттеглянето на Великобритания без подобно споразумение – ще причини сериозни затруднения в Северна Ирландия и граничните зони на Ирландия, тъй като статута по споразумението от разпети петък, което гарантира мир, зависи от това и двете части на острова да бъдат част от Европейския съюз с отворени граници. Комисията представи предложение за дерогация, която ще позволи продължаването на програмите за сътрудничество МИР-4 и Великобритания и Ирландия поне до края на сегашния период 2014-2020. Е, Останалите 13 програми за сътрудничество, в които участва Великобритания и не засягат Северна Ирландия, няма да се възползват от това изключение. Продължението е да се продължи финансирането на Северна Ирландия, както е предвидено по регламента Интерек. Освен това, стандартната разпоредба, която предвижда не повече от 20% от бюджета на програмата сътрудничество да бъде харчен извън Европейския съюз, няма да се прилага за тези две програми, тъй като разходите в Северна Ирландия биха били по този начин ограничени. Ние сме притиснати във времето, защото за да продължи финансирането е от ключово значение да бъде прието съответното законодателство и да влезе в сила преди 30 март. Нашата комисия изпрати делегация в Северна Ирландия през март 2018 и след това последва доклад за изпълнението, подготвен от господин Волн. Една от ключовите констатации е, че програмата МИР-4 трябва да продължи след Брексит, независимо от обстоятелствата. С оглед решението взето от координаторите миналата седмица, в качеството ми на докладчик предлагам този регламент да бъде разгледан по член 51 алинея приемане по простената процедура без изменения. Проекто доклада е разпространен по електронната поща до всеки един от вас. Преди да предложа одобряване на този регламент, някой иска ли да вземе думата? Yes, Mr. Vaughan, you have the floor. Да, господин Вон. Yes, <coughs> very uh, briefly, Chair. First of all... Съвсем накратко, госпожо председател. Първо искам да ви благодаря за доклада. Аз го приветствам, както правилно казахте и ние излязохме с доклад по собствена инициатива за бъдещето финансиране на Северна Ирландия след 2020 година. Изпратихме и проучвателна мисия в Северна Ирландия. В хода на тази мисия ние сами видяхме колко важни са програмата МИР. Има много важни проекти за сближаване на двете общности и това добива още по-голямо значение след мероприятията в Северна Ирландия тази седмица, най-вече събитията в Дери. Когато бяхме на посещение, ни бе казано, че може да възникне напрежение и за съжаление точно това се случи тази седмица. За мен това подчертава повече от всякога значението да се продължи финансирането на програмата МИР след 2020 година. Това е много важно. Аз приемам доклада и смятам, че срока трябва да се удължи отвъд предвидения в доклада. Следващия оратор. Ние бяхме на посещение в Северна Ирландия. И винаги, когато сме обсъждали програмата МИР, винаги сме били за нейното продължаване. Но там на място видяхме точно как стоят нещата, колко крехки са отношенията. Сега се работи с началните училища. Протестанти, католици провеждат съвместни спортни мероприятия. Всичко това изобщо не е лесно. Не може да се представите колко важно е сътрудничеството по подобни програми. Ние го видяхме със собствените си очи. Говорихме с хората. И те ни казаха, да, сега е четвърто издание на програмата. Миналото вече е забравено. Но от чутото от Лондон един от альтернативните варианти е да се промени спогодбата от разпети петък. Едно от тези неща точно се обсъждат в момента. Така че всичко може незабавно да се върне назад. До такава степен, която човек не може да си представи. То това е. Вашето предложение за опростена процедура без изменение, пълна подкрепа и честно казано, Става въпрос не само и за програмата МИР, но също и за Интерек. Ние видяхме ефекта от тази програма отношение, по отношение на университетите, училищата, транспорта, добрата работа, независимо къде се намира човек. Тези програми насърчават развитието от двете страни на границата. надявам се, че програмата МИР ще продължи с другите трансгранични програми Особено като си има предвид, че населеността в тези райони не е толкова голяма, така че е пълна подкрепа да действаме бързо и решително. Благодаря, господин Няковчич. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. В качеството ми на член на делегацията в Северна Ирландия, И като човек, който е виждал със собствените си очи случилото си в Северна Ирландия и заплахите, които възникват, ако се поставя под въпрос споразумението от разпети петък, искам да кажа, че аз съм от район, където имаше война с бивша Югославия – вие си давате сметка за кръвопролитието, което бе извършено там, така че не искам да видя нещо подобно на европейска територия. Аз видях колко крехи са отношенията в Северна Ирландия. От друга страна обаче трябва да кажа, че много се зарадвах, когато видях, че има голяма степен на удовлетворение сред младите – младото поколение, което иска да живее съвместно в мир. Винаги, когато имаме трансграничен проект с трета държава, а Великобритания скоро ще се превърне в трета държава, Тези програми трябва да бъдат продължавани и това въжи и за тази програма. Момента сега е много важен и затова ви призовавам да подкрепите усилията на комисията, доклада и хората в Великобритания, които искат мир. Така че аз съм за сътрудничество с Северна Ирландия. Благодаря, госпожо председател. Доклада е добре дошъл. Присъединявам се към казаното от колегите, които го подкрепиха. Много опасни времена са в момента за Северна Ирландия, за Република Ирландия и за голяма част от Обединеното кралство. Тези от вас, които следят печата в Великобритания, предполагам, че са наясно с всички тези неща. Много безотговорно би било от всяко едно правителство, което е част от международна спогодба по, по силата на ООН, да говори за едностранна промяна на споразумението. Аз осъждам това и съм сигурен, че всички колеги ще го осъдят. Защото Обединеното кралство просто не може да направи това едностранно който и да съветва министър-председателя би трябвало да знае много добре, че с тази спогодба бе прекратен 30 годишен военен конфликт. И мисля, че всичко това ще бъде застрашено. Надявам се проектът да бъде одобрен бързо. компромисно изменение 66А от гласуването тази сутрин. Той е свързан с економическите щети, претърпени от Брексит, защото Ирландия ще загуби най-много от е, отеглянето на Великобритания, защото тя има много тесни връзки с Великобритания. Така че възлагаме големи надежди мирния процес в Европейския съюз да бъде подкрепен, що се отнася до Ирландския остров. Благодаря, господин Андерсен. Госпожо Андерсен, благодаря, госпожо председател, благодаря и на депутатите за изказванията днес. Аз съм от Дери. откъдето е, е и Марк Магинес. Аз съм от града, където избухна бомбата през уикенда. Вчера имаше редица отвличания в е, града, неща, които не бяхме виждали от много години насам. Аз съм бивш затворничка, бях задържана в, по време на конфликта, както знае депутатите и всеки ден след освобождаването ми съм се борила за запазването на мирния процес. Безотговорното поведение на британското правителство, що се отнася до споразумението от разпети петък и готовността му да го загърби, е нещо скандално. Има сериозни притеснения. Истински притеснения. Делегацията посети Дери, Белфаст, срещна се с хора и видяха отличната работа, която е свързана по линия на финансирането по програма МИР и Интерек, който ни позволи да постигнем макар и бавен напредък по въпроса за сближаването и примирението. Приветстваме факта, че в доклада се говори за продължаването на програмите МИР и Интерек – Давам си сметка за това, което казахте, разбира се, и за останалите 13 програми за сътрудничество. Но има много програми по линия на регионалното сътрудничество, където също и има въпиюща нужда от проекти. Това може да го обсъдим в съответния момент. Трябва да имаме предвид и економическите щети, също така споразумението с и петък и международна спогодба. Британското правителство не може едностранно да го прекрати, независимо, че му се иска. Защото демократическите юнионисти никога не са се борили за това споразумение, а именно това се опитва да направи Тереза Мей и нейната партия. Направление второ по споразумението от разпетък ще бъде най-много засегнато. Не искаме една част от острова да е в Европейския съюз, а другата не. И въпреки, че въпросът няма да се обсъжда днес, искам да се използва един цитат от Шел Барнихе. Депутатите не могат от една страна да го запазят и защитават във всичките му части, а от друга част да подкрепят тази част от споразумението, която хората от Северна Ирландия искат. Много от тях искат да приключат с Великобритания. Така че очакваме приемането на доклада. Ние сме се борили за всичко това. Целта е да се окаже помощ. Демократичният процес, както се казва в изявление на съвета на Европейския съюз, демократичния процес, ако решим да се обедини страната, цяла Ирландия ще остане в Европейския съюз. И сега ви моля само да позволите на хората да се проведе този разговор. Не искам никой да се включва в него, но дайте ни на нас правото да решим в кой съюз искаме да сме. Дайте правото на хората да решат дали искат да се запазят връзката с Европейския съюз. Благодаря. I did not hear... Благодаря. Не чух нито едно възражение по доклада. Решението на и решението на нашата комисия за дерогации, което ще позволи програмата да продължи до 2020 година. В такъв случай доклада е прият. Ние за пореден път е, подкрепихме програмите за териториално сътрудничество в е, Северна Ирландия в контекста на решението на нашата комисия. Благодаря ви, доклада е прият. Сега продължаваме по-нататък гласуване. Първо ще гласуваме становище на Комисията по регионално развитие за приемането на бюджета за 2017, консолидирания бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия. Ние изготвим становище. Водеща комисия е Комисията по бюджетен контрол. Аз съм докладчика. Ние обсъдихме проекта доклада за приемането на бюджета. Крайният срок за измененията бе 6 декември. Получихме 10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 ще гласуваме проекта доклада по предложението за нов регламент за общо приложимите разпоредби за периода 2021-2027. Както всички знаем, това е едно от най-важните гласувания в нашата комисия по време на сегашния парламентарен мандат – са докладчиците, докладчиците в Сянка, политическите консултанти, асистентите и служителите на секретарията седмици наред работят за организирането на това гласуване. С оглед големия брой изменения повече от 2000, плюс разбира се измененията на становищата в комисиите, има 10 становища от комисии, това гласуване ще отнеме много дълго време. Ето защо предлагам да направим кратка пауза, като стигнем някъде по средата на гласуването. Ще ви кажа кога. Ще видим и как тече самото гласуване. Планираме да посветим цялата сутрин на това гласуване. Преди началото искам да дам думата на с докладчиците. Госпожа Крел, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Както вече бе казано, измененията бяха много. Е, трябваше да обработим и становищата на различните комисии. Така че работихме много интенсивно, но времено и много добре с докладчиците в Сянка и благодаря особено сърдечно на всички тях, както и на секретарията на нашата комисия, на асистентите, на сътрудниците. Без тяхната помощ и, е, и работата им в продължение на много-много часове нямаше да можем да стигнем до днешния резултат. Целта на е, съдокладчиците е да постигнем едно добро ниво е, и добро качество на преговорите с държавите членки като парламентаристи ние осъзнаваме нашата отговорност пред населението в държавите членки и трябва да се действа много бързо за да се подготвят е, програмите за управление. Е, вие знаете, е, че има такова желание от страна на съвета и ви е познат мандата. Така че направихме всичко възможно, за да могат регионите, колкото е възможно по-бързо, да започнат да работят и да мислят и да структурират работата по отделните програми. Постигнахме повече от 100 компромиса Компромис означава, че не можеш да разчиташ на 100% приемане на твоите мисли и идеи и не можеш да бъдеш абсолютно щастлив и доволен, но в крайна сметка ни се струва, че това е резултат от една култура, която означава да изслушваш и другия и да се съобразяваш и с мнението на околните. И така, обръщам се с призив към колегите. Най-вероятно няма да сте много щастливи е, с всички е, текстове, които предлагаме, но е, все пак ви моля да помислите за това, че става дума за регионалната политика. Нашата комисия за регионално развитие желае да е, насърчи тази регионална политика политика и е много важно да започнем преговорите колкото е възможно по-бързо. Така че там, където виждате светлосенки или само сенки, моля надскочете собствената си сянка, така да се каже, е, и направете усилие, за да подкрепите доклада в крайна сметка и да можем да работим по срокове. Господин Новаков, моля. Скъпи колеги, една година е, измина от момента, в който гласувахме е, е, в е, пленарна зала. Хубаво е, че вече имаме толкова много становища и толкова много идеи. Да, и сега имаме възможност да работим по редица становища и изменения и освен това имаме големия шанс веднага след гласуването в пленарна зала да започнем с преговори по време на румънското председателство. Действително за бенефициерите в Европейския съюз е изключително важно да се започне работа още на 1 януари 2020 година по новите програми. И в този смисъл много се надявам, че вие ще подкрепите е, компромисите, които ние са докладчиците предлагаме и ще подкрепите и доклада е, при сесията в е, Страсбург, защото става дума за едно изключително важно досие. Необходими са усилия а ние положихме също много усилия, за да се съобразим с различните гледни точки и да се опитаме да ги обединим. Ние се надяваме, че всички вие ще можете да разпознаете себе си и желанията на вашите избиратели в отделните региони. Като започнем от най- отдалечените е, региони, от е, островните е, райони, земеделските стопани, регионите в, с, с развитие на селското стопанство, селските райони, онези, които междувременно вече са преодоляли част от трудностите и е, вървят напред. Е, е, надявам се, ще могат да работят успешно на тази база по програмите. Благодаря на всички, които работиха по това досие. Само една забележка преди да започнем с гласуването, след като се опитах да разбера какво е присъствието в залата. Ще имаме само два гласа от групата на зелените ако правилно се ориентирам, но виждам трима а, представители на зелените, така че това трябваше да се уточни. Благодаря ви. Съжалявам, но през цялото време ще трябва да смятам. Затова а, това е важно. и аз разбирам, че вие се интересувате от доклада и го подкрепяте. И така, започваме в 9.30, както бяхме предвидили. Започваме с А1. Това е компромис. Кой е за, кой е против? Е, кой е против? Благодаря. Приема се. А сега преминаваме към компромис А2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. А сега компромис 6, е, коса черта 2, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. Малко по-нататък отгърнете няколко страници. И така, компромис 5. А5. За, против, въздържали се, приема се. 6. Коса черта 1. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 е следващият, който ще се гласува за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9. Така, компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. А10 е следващият компромис. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А12. Кой е за? Приема се. Екон 15. Кой е за? Против, въздържали се, Отхвърля се. И сега 749. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Либе 52. Няма да се гласува. Да, съжалявам, това отпада. а Компромис А14 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис А15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ако желаете, ще направим проверка. Електронна проверка. Е, моля, гласувайте с електронни карти по компромис А15. Край на гласуването. Приема се. 22 гласа за, 15 против. Компромис А16. Малко по-нататък. Да, компромис 16. За, против. Въздържали се, приема се. Компромис А17. За, против въздържали се, приема се. Изменение 974. Нека да го намеря първо. Извинете ме за миг. И така, кой е за? Против. Въздържали се. Нека да направим проверка с електронно гласуване по изменение 974. Край на гласуването. Приема се. Със същото мнозинство. Компромис А18. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис А19. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис А20. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис А21 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега компромис А21, коса черта 2 е, отпада. И преминаваме към е, изменение 59.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 чудесно се справяме. И сега преминаваме към втората част. Ако а, а, желаете, пригответе тази втора част. И така. А22 е първият компромис. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис А23. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис А24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А31 за, против, въздържали се, приема се. И компромис А32, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис А33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А34 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение МВ-16 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1295 за против, въздържали се, приема се. 1296 за против, въздържали се, отхвърля се. 1297 и Либе 81. Гласуваме заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 1298 и 75 амблок за, против, въздържали се, приемат се. Либе 82 е, за, против, въздържали се, приема се. 1300 и ФЕМ 38 е, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Либе 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13.22, Либе 86, 13.32 и ФЕМ 41. Гласуваме анблок. Следващото вече е различно. И така, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Преминаваме към следващото изменение. 13, 23 за, против, въздържали се, отхвърлят се 13.24 заедно с ФЕМ 40. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Либе 87. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 13.25 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 13.26 13.26 за против. Въздържали се. Приема се. Следващото отпада. 13-28 за против. Въздържали се. Приема се. 13.30 заедно с Либе 88. Гласуваме на блок за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 отпада, 13.34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А 40 за, против, въздържали се, приема се. Либе 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А45 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1369 заедно с 1371 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 1370 за, против, въздържали се. Мисля, че се прие, но предпочитам да ви помоля да проверим електронно гласуване по 1370. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме. 13.72. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 1375 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1374 отпада. 1373 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1377 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1379 за, против, въздържали се, приема се. 1380 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А50 за, против, въздържали се, приема се. А сега 1391 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А 52 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А 53 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А54 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А55 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1393 коса черта 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1424 за, против, въздържали се, отвърля се. 14.26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14.25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14.23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се, приема се. 14.28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14.29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14.30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14.31 14.31 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 14.35 за, против, въздържали се, приема се. Сега Тран 35 за, против, въздържали се, Хубаво вдигайте ръка, моля. Тран 35. За. Против. Въздърж... Против. Тран 35. Повтарям, казва председателката. Нека проверим, тъй като не е ясно. Гласуваме електронно за Тран 35. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Благодаря. Компромис А58. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1449 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка ли? Проверяваме 1449. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Следващото изменение е 1450 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1452 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1453 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1454 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тук 1454 бе отхвърлено, нали? В такъв случай Тран 36 отпада. И сега стигаме 14.55, 14.64, 14.63 заедно. За, против, въздържали се, те се отхвърлят. Компромис А62. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А63. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1507. Да. По 15.07 гласуваме за целият текст. Кой е за? Против? Въздържали се? И се отхвърля. Компромис А64 за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 15.08 за? Против? Въздържали се? 1509 за, против, въздържали се, приема се. 1510 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме сега за 15.11. Е, ФЕМ 44, 15, 12 или Либе 107 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 15, 13 за, против, въздържали се, приемат се. 15-14 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 15-15 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 15 16 заедно с Агри 30 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 15-18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15-19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А67 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис А68 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 1571. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А70. За против, въздържали се, приема се. Изменение 1582 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1583 заедно с Либе 110 за, за, против, въздържали се, отхвърлят се. 1584 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15.8.6 за, против, въздържали се, приема се. 15.88 да, 1588 за, против, въздържали се, приема се. 1590 за, против, въздържали се, приема се. 1591 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1592 за, против, въздържали се, приема се. 1593 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15.9.5 за, против, въздържали се, приема се. 15.9.6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15.9.7 заедно с Либе 111 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 1599 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1601 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1602 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А75 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А76 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16-17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16-18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16-19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А85. Тук е, доста далеко е той. Да, А85 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А86 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 96 заедно с 1759 за, против, въздържали се, приемат се. 1760 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1761 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1762 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А90 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А91 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1774 заедно с Либе 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1775 и 1776 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 1778 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1779 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега четири изменения заедно 1780, 1781, 1782, 1783. За, против, въздържали се. Те се отхвърлят. Компромис А99 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 98 за, против, въздържали се. Приема се. 18-10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А110 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А103 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А104 за, против, въздържали се и той се приема. Сега стигаме до компромис А105. А105. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се компромис А106 черта 1 за против въздържали се, приема се. Компромис А106 черта 2 за. Значи гласуваме за А106 черта 2 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. По А106 коса черта 2 гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването и резултатът. Отхвърля се. Знаете ли как сте гласували? Всички ли знаят как са гласували? А, много впечатляващ резултат. Добре. Значи отхвърля се, компромисът се отхвърля и в такъв случай продължаваме с изменение 16-20. Компромисът е отхвърлен, продължаваме с измененията 16-20. За Сега ще обясня за какво става дума. Отхвърлихме компромисът 106 черта 2 с 23 гласа против 11 за. Сега трябва да гласуваме по-отделно всички изменения, обхванати от отхвърления компромис. Продължаваме с 16-20. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърли се. Другите две падат поради току-що гласуваното. Стигаме до 120 изменение. То също отпада. И стигаме до Агри 41. За, против, въздържали се. Приема се. 124, изменение 124. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 20.04 за против въздържали се. Мисля, че то отпада. Отхвърля се. И сега стигаме до третата част от нашето гласуване. Имате ли нужда от почивка? Искате ли почивка?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 Съжалявам, изпуснахме едно гласуване. Изпуснали сме. Това е изменението на Либе по член 13. 13, член 13, параграф 2. Изпуснали сме го поради многото страници и последните промени. Значи, член 13, алинея 2. Намерихте ли го? Член 13 или не, 2 казахме. Тук има две изменения. Отхвърлихме първото 149 и затова трябва да гласуваме за изменението Либе 52. Намерихте ли го? Либе 52. Кой е за Либе 52. Кой е против? Въздържали се и то се отхвърля. Сега а, сме приключили изцяло с първите две части по гласуването. Ако искате почивка, можем да направим почивка. Не щете почивка. Хубаво. Може да продължим с гласуването. А, с а, измененията съображенията и позоваванията. Затова те имат различни номера. Компромис x 1. За, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до Емпъл 88 заедно с МПЛ 8, 9, 90, 91, 92 и 93. За, против, въздържали се, те се приемат. Изменение 2143. За, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Искате проверка? Проверка 2143. Гласувайте, моля. Края на гласуването. И това се приема, съжалявам. Приема се. Значи 21.43 е прието. Сега стигаме до 125 и 20.07. Те са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 20.08. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2009 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2011 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21-48 заедно с ФЕМ 48 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 21-50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21-49 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 94, тъй като предишното изменение отпада, 2151 отпада. Значи за МПЛ 94 за против, въздържали се, то се приема, но нека проверим поименно гласуване. Гласувайте, моля за МПЛ 94. Край на гласуването и то се приема. Продължаваме с изменение 2152 за против въздържали се. Приема се. 2153 за против въздържали се. Отхвърля се. 2154 2154 за, против, въздържали се, приема се. 2155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2157 за, против, въздържали се. Нека проверим 21.57. Гласувайте, моля. Гласуването е от... приключи и то се отхвърля. 21.58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21.59 за, против, въздържали се. А, той се приема. Искате проверка ли? По 21.59 гласуваме по но Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 21.60 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 21.61 заедно стран 66. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега, 21.64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21.63 за. Против въздържали се, приема се. Тран 67.1 за, против, въздържали се, приема се. Тран 67.2 за, против, въздържали се, приема се. Тран 67.3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2164 черта 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 67 черта 4 за, против, въздържали се, приема се. Тран 67 6, а 5, извинявайте, за, против, въздържали се, приема се. Тран 67 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2164, косо черта 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 67, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 67, 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21.66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21.67 за, против, въздържали се, приема се. 21.68 за, против, въздържали се, приема се. 21.70 за, против, въздържали се. Нека проверим. 2170. Проверяваме с електронно гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването и то се приема. 2169 за. Против, въздържали се, приема се. Емпъл 95 за против въздържали се. Приема се МПЛ 96 за против въздържали се. Приема се МПЛ 97 за против въздържали се. Приема се МПЛ 98 за против въздържали се. Приема се МПЛ 99 за против въздържали се. Приема се. Изменение 2171 за за, моля. Против. Въздържали се. Приема се. 21.72. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21.73. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21.74. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега Стигаме до 21.75, нали така? За. Против. Въздържали се. Да проверим. 21.75. Гласувайте, моля. И край на гласуването резултатът. Приема се. Значи изменението се приема и сега стигаме до Ampel 100. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2176 за, против, въздържали се, приема се. Ampel 104 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 2177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2178 за, против, въздържали се, приема се. 2180 и 2181, те са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. 2179 и Емпл 105 заедно. Те се приемат. Employment 108, 109 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 20-13 за, против, въздържали се, приема се. 20-14 и 20-15 за, против, въздържали се, приемат се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 128 и 2016 заедно за, против, въздържали се, отвърлят се. Employment 1.11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1.29 за, против, въздържали се, приема се. 20.17 за, против, въздържали се, приема се. Либе 1.16 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинявам се. Отхвърля се. 1.16. Отхвърля се. 20.19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20.20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20.21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4, даже 6 еднакви изменения. Едно, едно 32, едно 33, едно 34, бюджет едно, агри едно. Това е. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. Либе едно. За, против, въздържали се, отвърли се. Компромис А1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р1А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р2 за, против, въздържали се, приема се. Либе 7 за, против, въздържали се, отвърля се. Компромис R4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис R5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1.67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 2. За. Против. Въздържали се. отворили се. Компромис R9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1.78 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис R10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис R11 за, против, въздържали се, приема се. И така, стигаме до изменение 5. 200, 201, 202 и 203. Идентични, за, против, въздържали се, приемат се. Продължаваме с компромис R13 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис Р14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р18 за против, въздържали се, приема се. Компромис Р19 за против, въздържали се, приема се. И така стигаме до компромис Р20 за против, въздържали се, приема се. А сега компромис Р20 20а. За, против, въздържали се, приема се. Либе 16. За, против, въздържали се, отвърля се. Компромис Р 23. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Р 24. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2.77 за. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Искате проверка по 2.77 електронен режим. Начало на гласуването. Обявявам край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Компромис R27. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 282 заедно с ФЕМ 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Employment 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. R30. За, против, въздържали се, приема се. Либе 21. За, против, въздържали се, отвърля се. Компромис R34. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 286 заедно с конт 4. За, против, въздържали се, отхвърли се. Компромис R36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис R38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 291 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис R40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 297 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение от АЛДЕ има ли някой против устното изменение? Тогава ще гласуваме по него. За, против, въздържали се, приема се. Либе 25 за, против, въздържали се, отвърля се. Гласуваме заедно 301 и Либе 26 за, против, въздържали се, приемат се. Компромис R46 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 305 за, против, въздържали се, отвърли се. Компромис r 48 А. за, против, въздържали се, приема се. Изменение 310 за, против, въздържали се, отвърли се. Изменение 3.11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис R50. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3.13. Заедно с конт 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Приемат се. Извинявайте. 3.13 с конт 6 се отхвърлят. Компромис R58 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3.15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис R61. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 322. За, против, въздържали се, приема се. Компромис R63. За, против, въздържали се, приема се. Компромис R64. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, отвърля се. Изменение 3.31 за, против, въздържали се. Да проверим по 3.31 електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Компромис r 66 a За, против, въздържали се, приема се. Компромис r 67 За, против, въздържали се, приема се. Компромис r 70 За, против, въздържали се, приема се. Компромис R 73 За, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до окончателното гласуване. Моля, гласувайте. And, and the vote is closed now. Обявявам край на гласуването. Докладът е прият. Поздравления! Много ви благодаря! Искам да благодаря на докладчиците, на политическите съветници, на всички политически групи и на всички вас за днешната работа. Тъй като изчерпахме дневния ред за сутрешното заседание, обявявам за закрито сутрешното заседание на нашата комисия. Ще се видим отново в 3 часа за да изслушаме румънското председателство. Благодаря.